12. Следващата точка от дневния ред е доклад на госпожа Ана Гомуш за Саудитска Арабия. Давам ви думата за 4 минути. Благодаря ви. Важността на Саудитска Арабия се простира отвъд географските граници на Близкия изток. А, макар, че страната не винаги застава на страната на глобалната сигурност и борбата с тероризма. Има случаи на финансиране на екстремистски и терористични групи в различни региони. Много са правителствата, които не одобряват това, тъй като те самите стават обект на подобни усилия. Ние виждаме участие на групи от страната в Бахрейн, в Афганистан и Пакистан. Това е повод за обтягане на отношенията в много случаи с Европейския съюз. Не е приемливо Европейския съюз и държави членки да продължават да се е, отнасят е, към е, кралството само на основата на економическите си и геополитически интереси. Е, това, страната е важен търговски партньор, но е важно да се очертават многостранно отношенията между Европейския съюз и Рият. Има области, където вижданията ни се разминават и те не могат да се заобикалят особено що се отнася до борбата с тероризма, насърчаването на мирното съвместно съществуване на различни културни общности. Ние имаме задължения по отношение на правата на човека, на жените и мигрантите. Тези теми, както и религиозните е, свободи, трябва да се подчертават в е, всички форми на диалог с е, Арият. През ноември посетих страната и тогава отбелязах, че в голям, в голям аспект от отношенията вътре в страната се отнася, се опират именно на отношенията между половете на, едва през април, на 20 април лидната година ще може жените да получат права да гласуват и участват на избираеми длъжности в местните избори. Неодавна се прие закон, а, който се е, стреми да защити жените от домашно насилие, но този вид насилие не е напълно забранено. Трябва да се насърчават усилията на Саудитска Арабия за защита на правите, правата на жените, за гарантирането на трудовите им права. Много често различните практики са насочени към защита на жените, е, като за това се привеждат религиозни доводи, но все още това са често принципи, които са, датират от средновековието. Освен това има добри практики, но те не са затвърдени чрез вписването им в законови актове. Тук се включват различните форми на публично наказание, изтезание. Това са и нарушенията на правата на различни членове на малцинствени етнически и религиозни групи нямаше да успеем да изготвим този доклад, <clears throat> ако не смятахме за толкова важна ролята на Саудитска Арабия. Необходимо е подкрепа за разрешаването на различните противоречия, с които се сблъсква страната. Страната е, ам, има многобройно младо население а, и добри възможности. Неодавна една добра инициатива е налагането а, на международен а, на международно наблюдение върху ядрената програма на Иран, която бе подкрепена от кралството. Развитието на отношенията ще бъде а, е, полезно и ще допринесе и за е, постигане на мирно решаване на отношенията между Израел и Палестина. Благодаря. Благодаря. Сега, като част от спонтанните изказвания, са записани е, двама желащи, Започваме с госпожа Стрича. Благодаря, господин председател. Оценявам доклада като положителен. Като имаме предвид, че Саудитска Арабия и Европейския съюз са изправени пред подобни предизвикателства, като например миграцията, сигурността на енергийните доставки, борбата с, с тероризма. Необходимо е да споменем и Международното споразумение за противодействие на тероризма. Споразумение страна, по което и, и Саудитска Арабия. Страната би могла да съдейства за стабилизиране на енергийните доставки и на пазарите като цяло. Необходимо е да се обърне особено внимание на състоянието на човешките права в тази страна. Тя е една от водещите страни, когато говорим за ограничаване свободите и правата на жените. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че правата на жените ще бъдат зачитани. В момента жените са обект на дискриминация и сегрегация в обществото, така че е необходимо да се гарантира правото на жените да взимат своите решения сами, без да, искат одобрението на мъжете. Сега давам думата на следващия оратор. Е най-вече и търговински партнер Саудитской Арабия. Благодаря. Европейския съюз е най-големият търговски партньор на, на, на е, Саудитска Арабия. Очевидно нашето сътрудничество с Саудитска Арабия е важно и за енергетиката, и за търговията, и за стратегичес, поради стратегическото положение на Саудитска Арабия и нейната роля в поддържането на стабилността в района. Е, Саудитска Арабия е, също присъства в Юго-Источна Европа, в Босна и Херцеговина, например. Когато става за а, търговските и геостратегически съображения, много важно е да се споменат правата на човека. Неодавна говорихме за премахване на изтезанията за жалост. В Саудитска Арабия все още се използват изтезанията и много други практики на дискриминиране на нейните граждани. Статистиката се променя всяка година, но практиките си остават. Затова трябва да приветстваме започването на диалог е, с Саудитска Арабия и да надяваме, че въпросът за правата на човека ще бъде присъства там. А сега давам думата на комисаря Бог. Благодаря на Европейския парламент за проекто доклада е, за Саудитска Арабия, както и за ролята, която играе докладчика госпожа Гомес и председателят е, на парламентарната комисия по правата на човека госпожа Лоха Билер е, в дейността на комисията. Неодавна бе направено посещение от страна на Европейския парламент, включително с участието на госпожа Демар Мартини. А, и а, ние виждаме какво голямо, а, колко са а, значителни предизвикателствата в а, региона. Госпожа Аштън, върховният представител и заместник председател, посети Саудитска Арабия и други страни от Персийския залив през януари. И а, се върна а, с а, ясни впечатления за това, че нашите партньори от а, региона а, имат важна роля за засилване на стабилността. Това е основна тема а, и в проекто доклада и ние сме съгласни, че ролята на Саудитска Арабия е важна за умиротворяване, стабилизиране и повишаване сигурността в региона. И все пак ситуацията с правата на човека в Саудитска Арабия продължава да буди безпокойство, както е видно от дългия списък препоръки, отправени от страните членки на на ООН в периодичния преглед. В доклада се посочват редица области, където е необходимо успешно се предприемат мерки. Европейския съюз продължава да разглежда тези въпроси с участието на съответните власти и гражданското общество. Същевременно ние трябва да подкрепим баланса, за да може по-ефективно да се е, подкрепят усилията на смелите хора, които е, отстояват правата на човека и правата на жените в, по такива въпроси, като например правото за издаване на свидетелство за правоуправление на МПС на жени. Съгласни сме, че още много има да се работи. Не само трябва да се работи в редица области, трябва също така да кажем, че очакваме предложените стъпки, обявени от краля, като например реформата на съдебната система и решението да се позволява на жените да гласуват и да се кандидатират на изборите през 2015 година, да се реализират. Обезпокоени сме от условията на, а, при които работят чуждестранните работници. Мнозина от тях са а, прогонени от страната от ноември насам. А, и макар, че има а, опити за въвеждане на съответно законодателство, продължават злоупотребите с техните права. Трябва да кажем, че е нужно решително подобрение в областта на свободата на изразяване, свободата на словото, макар че приветстваме възможността за медийна свобода, която неодавна бе разширена Върховният представител също е съгласен, че свободата на сдружаване се нуждае от спешни реформи, за да могат да се регистрират и да действат НПО. Трябва да се дадат повече достъп до образование на жените и а, е, приветстваме също така е, неодавнощо приемане на закон против е, а, а, домашното насилие. Също времено, де-факто, се практикува доста а, практики, които на, ограничават а, свободата на, и правата на жените, като например практиката да бъдат придружавани навсякъде от мъже. Трябва да се намали а, обхвата на, при, на налагането на смъртното наказание. Публичните екзекуции трябва да спрат в дух на конструктивността, ние призовахме Съдетска Арабия да се възможда от възможността, която предоставя общия периодичен преглед на ООН, за да реши въпроси поставяни като безпокоящи и Европейския съюз. Така, например, за пръв път европейски дипломати биха могли да участват, да присъстват по време на съдебен процес когато подсъдим е саудитски е, гражданин, както в момента настоява делегацията на Европейския съюз в Арият. Страната е сложна и е важен играч. Нейното влияние се простира отвъд нейните граници трябва да се а, възползваме от това нейно влияние, за да се подпомогнат усилията за постигане на стабилност в Ливан, политическо решаване на ситуацията в Сирия. Да търсим цялостно решаване на въпроса с Иран за трайно уреждане на безпокойствата, свързани с ядрената му програма. Това е важно за регионалната стабилност и под върховния представител ще продължи да работи с аудитските проблеми в всички тези направления. В заключение, а, смятаме, че трябва да укрепваме въпрос, а, отношенията ни с а, Саудитска Арабия. Трябва да можем а, да заявяваме ясно в дух на взаимно уважение и а, темите, по които а, мненията не се различават, защото това е във взаимен интерес. Важно е да поддържаме готовността и отвореност на комуникация а, и където има възможност да ги разширяваме. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за участието и а, уч... изказванията ви във всички до... дебати до тук. Приключваме с тази тема. Утре ще гласуваме в 12. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно докладът на господин Ковал относно приоритетите в отношенията между Европейския съюз и държавите